Госпожи и господа, уважаеми колеги, дами и господа, добре дошли в Европейския парламент. Предлагам да открия заседанието. Имаме превод на 23 езика на Европейския съюз и ние също така сме предавани пряко по интернет и всички наши заседания се предават по интернет. И от името на бюджетната комисия на Европейския парламент искам да ви приветствам най-сърдечно с добре дошли и да ви благодаря за това, че приехте да дойдете на тази среща, която сега вече ще се провежда всяка година и която дава възможност на парламентаристите, които са членове на Комисията по финанси, по бюджет в нашите парламенти, Камера на представители или Сенати в национални националните парламенти и парламентите на държавата, която е председателстваща на ротационен принцип, да присъстват на тези заседания. Тази година 37 депутати и сенатори отговориха на нашата покана, които представляват 18 парламентарни асамблеи и аз искам да приветствам председателя на Комисията по бюджет и финанси от Белгия, на България, Чешката република, Испания, Унгария, Полша, Португалия, Румъния и Словакия. И разбира се, и другите страни са представени от заместник-председателите или членовете на съответните комисии. Нашето заседание днес се провежда в много важен момент за живота на Европейския съюз между Европейския съвет, който се проведе преди няколко дни, и предложенията, които Европейската комисия през юни ще представи за финансовата рамка на Европа до 2020 година. И така, преди няколко дни Европейският съвет прие новата процедура, която ще доведе всички държави членки да, до едно много по-тясно сътрудничество в бюджетната си политика и в економическата си политика. И след няколко седмици, може би след 2-3 месеца, Европейската комисия ще сложи на масата своите предложения за разпределянето на голямата част от бюджета на Европейския съюз между 2014 и 2020 година. Вие знаете, че европейският бюджет съвмества в една многогодишна рамка. Ние сега сме в периода 2007-2013 година и подготвяме периода след 2014 година, т.е. Това е един а, период на добро сътрудничество между Европейската комисия и Европейския парламент, един период за обмен а, по а, съответната тема, която е от изключително значение. Искам да добавя, че вие знаете, че председателя на нашия парламент председателите, извинете, на нашите парламенти, които се събират един път годишно, поканиха председателите на бюджетните и финансовите комисии да работят в по-тясно сътрудничество и именно сегашното ни заседание се провежда в този дух. И изпратихме редица документи, за да може да се подготви това заседание и за да може да открием дебата. И това, което бих искал да ви предложа от гледна точка на методиката на нашата работа, след моето встъпление ще дам думата на докладчика за бюджета 2012 година на Европейския съюз, госпожа Балзани. След това ще поканя всички представители на националните парламенти, които искат да вземат думата, да споделят своите виждания по темата, която ни е събрала днес. След това след като всички парламенти са се изказали, ще предлагам да попълните тази е, синя анкета, за да може да организираме дебата и да може всеки да се изкаже, който би искал да вземе думата. Искам да дам а, така на представа една вас за дебата, няколко думи всички наши държави се намират в бюджетна ситуация, която е твърде, твърде трудна. Европейския съюз в бюджета си се финансира от националните бюджети и следователно и ние се намираме в трудна ситуация. Парите не стигат и времето, с което разполагаме като парламентаристи, следва да се използва по-добре и за да се види как, работейки заедно, ще можем да се възползваме по-добре от времето и от възможностите. Какво можем да направим, за да избегнем дублирането и оттам и ам, прахосването, което може да съществува между разходите на европейско равнище и разходите на национално равнище. Как можем да направим така, че в сферата в която много държави членки посветяват национални средства. Тези средства да бъдат по-добре използвани, например, за научни изследвания за да може да се достигне критичната маса а, и как бихме могли да харчим по-малко, за да балансираме бюджета си, но там, където трябва да се изразходват средства, за да се подготвим за бъдещето, т.е. как бихме могли там да изразходваме средствата по-добре, с по-висока економическа и социална ефективност на публичните средства на нашите данакоплаци. И по-специално, как бихме могли ние да работим по-добре, всеки сам за себе си, но същевременно и всички заедно, за да можем да осигурим финансирането на общите цели, които имаме между всички европейски държави, които са обединени в програмата, която се нарича Европа 2020 година. Тази програма не е идея на Европейската комисия или на Европейския парламент. Това е израз на единната политическа воля на Европейския съюз, т.е. на нашите държавни и правителствени ръководители по време на срещата им от юли миналата година. Как може да финансираме всичко всичко това. Европейския бюджет допринася за финансирането на приоритетите на програмата 2020 година и това ще ви бъде представено от госпожа Балцани. Това, което може би ще ви бъде интересно е всеки от нас да обясни как при вас се вземат предвид или не се вземат предвид тези а, фактори. А, преди програмата Европа 2020 година имахме програма, която се наричаше Лисабонската стратегия, тъй като тя беше приета а, по време на съвет, Европейския съвет в Лисабон. Това беше за 2000-та до 2010 година и това беше пълен провал нямаме избор, излизаме от криза, някои от нашите държави са все още в криза и ние имаме нужда да се подготвим за бъдещето, да го осигурим и да го консолидираме. Това е целта на програмата Европа 2020 година. Как можем да направим това? Как може да изградим един европейски бюджет и как всички вие правите това на национално равнище? И по-специално, нека да помислим как можем да работим по-добре заедно от момента, в който нашите правителства по време на последния Европейски съвет решиха да въведат процедури на координиране на бюджетните и економическите политики а, и това беше обединено под името Европейско полугодие или Европейски семестър. Всяка от държавите членки <clears throat> започва да работи в рамките на Европейския семестър и е, работата се развива така, както е предвидено в този европейски семестър. Нещо срещ, странно, което беше повдигнато от много парламенти беше, че до сега в тази процедура, за която бяха взели решение нашите а, държавни правителствени ръководители, нямаше място за нашите парламенти. А, и в края на годината всъщност националните парламенти гласуват националния бюджет. И следователно е, ми се струва, че беше задължително парламентите да бъдат ангажирани още от самото начало. Аз споделям това становище, че парламентите, националните парламенти трябва да се свържат помежду си с още от самото начало, тъй като в парламентите се водят политическите, демократичните дебати. И сега трябва да се постигне ориентация по бюджетния избор, по политическия избор и всички ние имаме а, <clears throat> интерес всичко това да се изясни в политически дебат преди да се направи този избор. А, изборът се коментира, приема се или се отхвърля чрез гласуване в националните парламенти. Казвам това, защото много хора смятат, че процедурата на европейския семестър е, е много добра, но трябва да бъде допълнена и в нея трябва да се добавят и националните парламенти. И мисля, че една тема, по която можем да обменим становища днес след обед, ще бъде по същество, разбира се, финансирането на големите цели за Европа до 2020 година, но и също така как виждаме ние е, обвързаността на националните парламенти с тази процедура. И така, благодаря ви и ще дам думата на Франческа Балзани, която е докладчик от бюджетната комисия за следващия бюджет, която тя ще представи начина по който Европейския парламент подготвя интегрирането на бюджета в голямата програма Европа 2020 година и как това се вписва в европейския семестър. Благодаря. Благодаря, господин председател. Както вие ни напомнихте, тази година ние започнахме работа по бюджетната процедура за 2012, точно в момента, когато започне европейският семестър. Това е година след 2010, когато някои от държавите членки Европейския съюз се натъкнаха на огромни трудности и трябваше да се предприемат мерки за възстановяване на стабилността. От самото начало Европейският семестър се поставя две стратегически цели. На първо място става дума да се създаде един надежден инструмент за истинско економическо управление в Европейския съюз. И втората цел е в реално изражение да се допринесе европейска добавена стойност, която е в основата на нашите усилия, когато става дума за бюджета. Европейският семестър от първия си ден е наш основен критерий в опита ни да формираме европейският бюджет. Какво имаме предвид под европейски семестър? Както вие сам казахте, господин председателю, става дума за това да имаме координация, сближаване, да се обвържат националните европейския бюджет, т.е. става дума за преобразуване на европейския бюджет, да се разпределят ресурси, да се намаляват разходите. Сега това се превръжда в основен инструмент за създаването на европейска рамка, в която да се впишат националните бюджети на държавите членки. Нашия подход към бюджет 2012 година е и подход за обновление. С други думи, става дума за управление, за един стратегически инструмент. Координирането на Европейския с а, националните а, бюджети, участието на националните а, парламенти трябва да отчита и разликите. Но ние започнахме координацията ни. Ние работим за сближаване на целите, сближаване на приоритетите и именно в тази област трябва да фокусираме своите усилия. С други думи, не става дума за формална координация. Не само да се привежда действие определени а, механизми, а по-скоро става дума за една стратегия, която да се използва повсеместно. В Европейският парламент ние тълкуваме стратегията 2020 чрез резолюциите, които приемаме и основната цел е това да е стратегия, която да бъде и цяло приложена на практика защото след 10 години ние трябва да можем да измерим какво сме постигнали. От самото начало обаче искаме да ангажираме държавите членки, те да се чувстват съпричастни в този процес. Ние сме тези, които трябва да дефинираме, да формираме стратегията, но а, участието на държавите членки е от основно значение – ние работим по бюджетите и те трябва да бъдат отправната точка. Те трябва да са основен, ясен инструмент, който трябва да ръководи вземането на политически решения в страните. Става дума също и за националните планове за реформи, за да може да се гарантира сближаване между националното и европейското ниво. Всичко това е необходимо, ако искаме да постигнем това, което сме си поставили като политически цели. Стратегията 2020 ни кара да мислим и да работим за това, че бюджетните политики да се разработват в средносрочна и дългосрочна перспектива, а не от една финансова година за следващата. Това са политики, които трябва да са обърнати към бъдещето, Тоест, с други думи, политики, които определят цели, които не са само в хоризонта на 12 месеца, а които се опитват да постигнат последователност на действията за дълъг период от време напред. Това е основната цел. Инвестиционният бюджет е важен, но не само той, защото всички наши разходи са крайна сметка инвестирани в нещо на тях трябва да се гледа като, гледа като на критичен инструмент за реализирането на важни инвестиции, като се отчитат проблемите с кризата, с публичния дълг. Какво означава това за бюджета? Това означава, че трябва да се ръководим от него в избора, който правим. Можем да обърнем нещата с главата надолу националните парламенти могат да си мислят по какъв начин трябва да се намерят ресурсите за постигане на целите, които сме се поставили на европейско ниво. Но все пак ние трябва да се ръководим от основните насоки на Европейския съюз. По този начин именно разпределяме средствата и това трябва да бъде стратегическия лост, за движението ни в определена посока. Целите, заложени в стратегия 2020, са и в основата на бюджет 2012. Ние имаме амбициозни цели и първата от тях е свързана с създаването на повече и по-добри работни места в Европа. С други думи, една Европа, която се опитва бързо да възстанови растежа. Днес трябва да мислим за стратегията 2020 като за инструмент в Европа за борба срещу кризата. За 2012 година на първо място ние трябва да имаме предвид, че в времена на строги бюджетни економики и на финансови трудности, които изпитват държавите членки, и като се има предвид, че стратегията 2020 не почва от нулата, всъщност тя е в отговор на тези ограничения в разходите. Тя е, е начин да се намери изход от кризата и за това трябва да не губим време и да реагираме на европейско ниво на кризата. Тази стратегия е изходен от кризата. Затова не трябва да я поставяме под въпрос или да я застрашаваме по какъвто и да е начин, както се случи с Лизабонската стратегия, тъй като в крайна сметка държавите членки искаха да се съкрати бюджета. Говорим за инвестиционен бюджет, искаме растеж, искаме повече и по-добри работни места. Всичко това изисква много инвестиции. Инвестиции в а, заетостта, но също в образование, в обучение, поставянето на акцент върху младите хора на нашия континент, както и върху по-възрастните, които сега изпитват същите проблеми, които традиционно бяха проблеми на младежите, които трябва да се справят с конкуренцията, идваща от други бързо развиващи се економики. Ние трябва да реформираме традиционните политики в Европа. Трябва да предадем по-голяма динамика. Нищо не бива да бъде пренебрегвано. Затова считам, че сега е важно да работим в тясно сътрудничество с националните бюджети, но Европейския бюджет трябва да бъде в основата на определенето на целите за 2012 и да настояваме пред националните парламенти да се види по какъв начин на национално ниво може да се гарантира нужната синергия и националните политики да отговарят на стратегия 2020, да видим на какво ниво трябва да се предприемат действия, за да може да бъде обхванато всичко и това, което се прави на, на европейско ниво, да е обвързано с националните политики, т.е. да се прилагат политики, които са важни, като същевременно инвестираме, тъй като само когато обвържем националното и европейското ниво и когато ангажираме националните парламенти, ще можем да гарантираме, че нещата няма да останат само на хартия или на теория, ще доведат до осезаеми резултати за нашите граждани. Благодаря. Откривам обсъжданията и думата имат нашите приятели от националните парламенти. Аз тук имам две заявки на този етап. Първо, а, ние сме в Белгия и госпожа Вандер Мерш от Сената поиска думата и сега ще дам думата така както се дава, както е постъпили. Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога да говоря днес пред представителите на Европейския парламент за едно от най-големите предизвикателства в днешно време. Как можем да координираме нашите бюджети, при положение, че националните бюджети достигнаха до границите си. Как можем да координираме нещата и да ги съгласуваме с предизвикателствата в Европа и в света? Ето това е нашата цел. Европейския съюз е важен приоритет. Така че ние трябва да се възползваме от економическия потенциал и да а, окрепим социалното измерение. Необходимо ни е и упростено законодателство на европейско равнище, по-добро финансиране и подпомагане на вноса и на износа без излишна бюрокрация. Същевременно трябва да се борим срещу измамите. Що се отнася до финансовите средства на европейско равнище, страхувам се, че на национално равнище ще трябва да се предприемат много големи усилия, като имаме предвид е, бюджетните затруднения. Е, освобождаването от е, дълговете е, би била една възможност, без обаче да се увеличава данъчното бреме за гражданите и за фирмите. Така че е, нещо би могло да се предприеме. Струва ми се, че е, трябва да се имат предвид и да се очитат и експлоатационните разходи. А що се отнася до данъка върху финансовите трансакции, трябва да ви кажа, че Белгия още през 2004 година се е обявила именно за подобен данък. Влизането в сила на съответния закон предполага и в другите държави членки на Европейския съюз да има подобни закони или най-малкото на европейско равнище да се приеме една такава директива. Същевременно и демографските промени представляват предизвикателство за нас. Застаряването на населението, намаляването на публичния дълг, на държавния дълг и по-голямата ефективност, както и е, приспособяването, адаптирането на възрастта за пенсиониране в момента 65 години при нас. Но всичко това трябва да придобие определени финансови, фискални измерения, за да бъде поносимо и приемливо и за гражданите трябва да помислим за възможността за прехвърляне на пенсионните права на гражданите от една държава член в друга държава член. А в този смисъл бих пледирала и за един устойчив растеж на финансовите пазари, а за това ни е необходимо и въвеждането на система за строг контрол. Би трябвало да се изгради и съответната рейтингова агенция на европейско равнище – която да действа съгласно европейски правила, а също времено е хубаво да се въведе и е, така наречения европейски паспорт за финансови услуги. Много благодаря показаното от вас накрая за въвеждането на система за надзор на европейско равнище. Това вече е осигурено с три институции, за банките, за застрахователното дело и за финансовите пазари. Що се отнася за последната идея, която вие е, споменахте за рейтинговите агенции. По това се води дебат и в правителствата, и в Европейския парламент, но трябва да се поработи още. А сега давам думата на председателя на Комисията по финанси на Испания, господин Вилежуана. Е, той мисля, че каталунеци и говори е, и се казва е, с Ж и не с Х. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати por primera vez, de acuerdo a lo que marcaba el Tratado de Lisboa, a tener esta reunión que Благодаря на председателя на бюджетната комисия в Европейския парламент за поканата. Естествено, че е много интересно именно в този момент да видим какво става в държавите членки на Европейския съюз и да координираме нещата в контекста на Лисабонския договор. Очевидно ще трябва да съгласуваме е, графиците и затова смятам, че моментът е много подходящ. Ние споделяме целите, заложени в стратегията Европа 2020, създаване на работни места, на заетост. Това е абсолютен приоритет и централен момент и в стратегията Европа 2020. една голяма част от е, младите хора на възраст между 20-26 години е, в момента нямат е, работа. В Испания процента на безработицата именно сред младите хора е много висока. Така че за нас това е първостепенна задача. Включително и в бюджета има заложени мерки трябва да създадем една ефективна рационално произвеждаща, конкурентноспособна Европа. Това също е основна цел в Европа 2020. Ние знаем, че е, развитието, иновациите, е, научните изследвания ще допринесат именно за постигането на по-добри продукти, на по-добри услуги. Естествено, че и в европейския бюджет е, трябва съвсем ясно да проличава тази линия е, иновации. Също така съвсем ясно и категорично се вижда и другата цел образование, обучение. 10% е безработицата сред младите хора при нас. Е, това е, не може да продължава дълго, не може да се толерира. Напротив, трябва да се предприемат мерки за една по-добра квалификация, за по-добро образование и съответно е, по-добра заетост. Инфраструктурата трябва да бъде много съществено подобрена – Създаването на нова инфраструктура естествено е трудна задача, но именно по отношение на е, разширяването на и модернизирането на инфраструктурата ние се нуждаем и от е, европейски финансови средства, за да се създадат е, и съответните е, транспортни коридори, най-вече в железопътния транспорт. Е, трябва да се инвестират средства и в е, Средиземноморския коридор, защото 60% от вноса за Европа преминава по този начин през е, Испания, именно по релси. Развитието до изграждането на тези коридори изисква инвестиции. Преди няколко седмици имахме заседание в Будапешта – Унгария също а, говори за запланованите инвестиции в собствените железопътни линии за товарен превоз. Да, всичко това е абсолютно необходимо, макар че времето не е подходящо за щедро инвестиране. Нямаме толкова много свежи пари но при всички положения това е една смислена инвестиция. Благодаря, господин председател на Сената. Вие Сегнахте един, една много деликатна и много важна тема. Всички ние трябва да правим невероятни е, бюджетни економии, е, но не бива да се наказват инвестициите ги трябва да видим какво можем да направим, за да избегнем това е, за е, регионалните фондове и кохезионните фондове играят много важна роля. Дори в една държава като моята, като Франция, Франция една трета от проектите се финансира от регионални фондове. Трябва средствата да се изразходват разумно и не трябва да жертваме инвестициите в полза на економии. И сега давам думата на господин Павел Ант, който е председател на Комисията по публични финанси на Полския парламент. Извинявайте, че лошо произнесох вашето име, господин председател, господин председател но Полша ще бъде председател на Европейския съюз във втората половина на следващата, на, на тази година. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, ние водим по мое мнение, много интересна дискусия за координиране на економическите и бюджетни политики. Тук искам да споделя гледната точка на Полша по тези въпроси. Създаването на европейския семестър като средство за подобряване на економическото управление в Европейския съюз се заслужава нашата подкрепа. Една по-добра координация на бюджетните и економически политики на държавите членки е е наложителна, ако искаме да се справим с световната економическа криза. Ние трябва да сложим край на разделението в, Европа. Пакта за еврото и пакта за еврото плюс са средства в тази посока. Ние искаме една силна Европа с конкурентоспособна економика, с силна обща валука, валута, с а, силното участие на парламентите за подобряване на конкурентоспособността. Предприемат се действия за подобряване на економическото управление, за по-строго регламентиране на пакта за стабилност и растеж. Всичко това трябва да допринесе за по-доброто реализиране на целите, залегнали в стратегията Европа 2020. Трябва да се подобри финансовата консолидация, бърза реформа в публичния сектор, осъществяването на нужните структурни реформи отвъд е, еврозоната, трябва да се отчитат и останалите страни, където се усещат такива финансови трусове. Всичко това е в интерес не само на Полша, но и на останалите страни. Необходимо е да се подобри превенцията в пакта за стабилност и растеж, като се постави по-силен акцент върху критериите за публичния дълг. Фискалните критерии трябва да бъдат по-прозрачни, трябва да има съпоставимост на данните. Ние трябва да осигурим равнопоставеност при оценката на фискалното положение на отделните държави членки, на унези, които вече са започнали структурни реформи, например пенсионната реформа. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. Аз искам да добавя, че всички ние се възхищаваме много на начин по който Полша е единствена от 27-те държави членки се справи с економическата криза в света без да намали брутния си национален продукт и даже да а, а, регистрира е, растеж. Е, давам думата сега на господин Масимо Гарвалия, който е заместник председател на бюджетната комисия на Италианския сенат. Благодаря, господин председател. Междувременно чухме докладчика а също и изказвания на колеги от националните парламенти. И знаем, че е, става дума най-вече за една по-добра координация на европейското и националното равнище. Би трябвало да се стремим към координация най-вече на равнище е, програми за реформи. В е, Италия точно днес е, бе прият е, планът за реформи, който е, е съгласуван с е, стратегията Европа 2020. Става дума за економически растеж без бюджетен дефицит. В е, нашия план е, на първо място сме записали консолидация на е, националния бюджет е, с през 2012 е, година смятаме е, бюджетния дефицит е, да бъде под 3%. Миналата година завършихме с 4 до 5% бюджетен дефицит с около 0,6 по-малко, отколкото през е, предходните години. Е, публичните разходи ще бъдат намалени с около 50% е, в сравнение с брутния социален продукт. Това е наистина много. А когато говорим за конкурентно способност, ние желаем да адаптираме е, заплатите е, към е, ситуацията на пазара. Естествено, че създаването на заетост, особено за жените, за младите хора, и то в Южна Италия, е много неотложна задача. Също времено, когато говорим за економиката и за производствената сфера, на първо място трябва да подчертаем иновациите. На първо място ще спомена координацията и освояването на средствата от Кохезионния фонд. Ние полагаме усилия в това отношение за да постигнем по-добра координация между отделните региони. С изграждането на големи инфраструктурни проекти, а също и за координацията между компетентните органи в тази сфера. И от друга страна, съфинансирането – естествено опростяване на е, координацията в контекста на европейската политика, но е, също е, координация и е, най-вече на регионално равнище, защото понякога е, в е, рамките на пакта за стабилност е, инвестициите се забавят поради липсата на координация. хубаво би било да се предвидят и альтернативни възможности за постигане на определена цел. Да се предвидят и възможности за интервенция, така че именно в условията на недостиг на финансови средства да може е, да се получават средствата по един по-лесен, опростен начин. Така че е, това е изключително важно да свържем въздействието на средствата с отпускането на средствата. Благодаря. Сега давам думата на господин Восканян, председател на економическата комисия на Румънския сенат. Благодаря, господин председател. Аз искам да привлека вниманието ви върху темата за координирането на националния бюджет. Разбира се, Румъния напълно подкрепя програмата Европа 2020 година, но това не е нещо, което може да се квалифицира като чудо. Всички държави подкрепиха Лисабонската стратегия, а доклад, а, резултата не беше това, което се очакваше, така че не става дума само да се подкрепя официалната линия. А, идеята е, е в рамките на Европа европейския семестър всяка година да се анализира как върви а, изпълняването на програмата Европа 2020. Тук се говори много за работна заето, за конкурентоспособност. Моето становище е, че трябва да дефинираме активната роля на бюджета всички инструменти, с които разполагаме, държавни помощи, публично-частно партньорство, е, публични инвестиции, европейски фондове, е, инструментите на чуждата политика и да се е, въведе философията на активната роля на държавата да привлича частни инвестиции в важните национални европейски проекти. Сега по същество, моето становище е, че трябва малко да променим вътрешния подход към бюджета. Мисля, че трябва да прилагаме да, да, да апелираме към всички национални парламенти да изготвят е, доклад за прилагането на стратегията Европа 2020 година. Например, е, в нашата страна правителството излиза с доклад за макроекономическите показатели, но трябва да се добави и доклад за стратегията Европа 2020 година, както и за економическото управление и така нататък, за да може по-добре да се оценява и да се канализира подхода на всяко правителство. И още две кратки неща. Първо трябва да се създаде една обща методология, тъй като всички бюджети са различни и трудно е да се види как бюджетите могат да бъдат конкурентоспособни, ако методологиите са толкова различни. И още един важен аспект. Много е трудно да се създава координация между бюджетите, ако всяка държава има различно ниво на доходи като процент от БВП, започвайки с 32% в у нас и стигайки до 48% в други държави. Много е трудно при това положение да се създава обща, про, обща стратегия, ако приходите и БВП са толкова различни защото нашата държава е бедна в сравнение с други държави с 45-48% приходи в БВП. Така че ние трябва да създадем не само общ набор принципи и цели, но и общи методологии и в бъдеще също така и по-добра координация на възможностите на всяка държава да мобилизира финансови ресурси за постигане на общите цели. Председателя. Благодаря, господин председател. Да, вие сте прав да настоявате на факта, че до този момент е, тази годишна среща, която се предвижда, в рамките на европейския семестър ще има една много строг, един много строг характер. Всички трябва да кажат как правят економии и как е, те а, е, гълтат горчивия хап. Това е едно годишно наказание. Не можем да се да искаме да се срещаме всяка година и да си говорим за това как ще се наказваме. Трябва да се подготвим и за бъдещето. Трябва да аспирира, да, да, да имаме аспирации, да се види какво да се прави, да се яде по-малко, да се харчи по-малко, но трябва да се възползваме от възможността да, да видим как можем да се подготвим за бъдещето. За да може това да бъде полезно, ние смятаме, че във всяка от нашите държави, когато министрите на финансите подготвят проекта за годишния бюджет, да направят една табличка, да видят какво в, е, между, в е, годишния бюджет допринася за изпълнението на програмата Европа 2020. Това не става в повечето държави. Има национален бюджет от една страна, има е, също така европейски цели. Трябва двете неща да се а, обединят. И ако с този европейски семестър може да се постигне едно такова сближаване на национално равнище и на европейско равнище, може би Европейската комисия трябва да направи едно такова упражнение, да ни се каже какви бюджетни линии са финансирали Европа 2020 година. Това всъщност на този етап е едно интелектуално интелектуално упражнение, а след това вече то трябва да прерасне в едно политическо изражение. Сега, преди да отидем на юг в Европа, отиваме на север първо и сега ще дам думата на шведския парламент, господин Йоран Петерсен от Комисията по финанси. Уважаеми колеги, имате думата. Благодаря ви много. По мое мнение, най-важното за бюджета на Европейския съюз е на първо място да има добро развитие на растежа в държавите членки, защото ако економиките на държавите членки растат, тогава ще има растеж в бюджетите им. Следващата година бюджетът е за растеж, за работни места и за финансова стабилност, съгласно основните насоки. Ако разгледаме какви са макроцифрите за бюджета 2011, очаква се растеж на брутния национален доход от над 4%. За 2012 3,8% увеличение на брутния национален доход и 3,6% за по-нататък. Това по, само по себе си, този економически растеж, означава, че ще има по-силен европейски бюджет и това е добра основа за реализирането на целите на стратегия 2020. Когато гледаме към дългосрочния бюджет на Европейския съюз, е необходимо да поставим повече акцент върху заетостта, да инвестираме повече в научните изследвания и образованието, отколкото в селското стопанство. На следващо място въпроса за налагането на данък върху финансовите операции. През 80-те години в Швеция беше въведен такъв данък с лош ефект. Затова считаме, че такъв данък трябва да се налага навсякъде по света. Този данък трябва да бъде еднакъв навсякъде по света. Защото в противен случай, само в разстояние на месеци, ще се стигне до преместване на финансовите услуги там, където няма такъв данък, както беше примерът в Швеция, където този данък се оказа нещо много лошо. В документите, които ни бяха раздадени на днешното заседание, точка 8 и точка 10 определено заслужават много внимание и трябва да ги подкрепим, защото има доста предимства, които могат да бъдат осъществени на тази основа. Благодаря, отбелязваме си всичко, което казахте и по-специално начина по който Швеция а, запазва един сравнително висок растеж в продължение на доста години в сравнение с а, партньорите си. Има държави, включително и моята, които се възхищават от резултатите постигнати в Швеция и ние също така отбелязваме е, и е, казаното за данък върху финансовите транзакции. А сега оставаме все още на север и давам думата на председателя на Фалкетинг на а, Дания, господ а, Пия Олсен Дия. Извинявайте, ако съм сбъркал името. Датски фолкетинг. Госпожо, имате думата. Благодаря. Смятам, че стратегиите на Европейския съюз трябва да са свързани помежду си. От една страна имаме е, стратегия Европа 2020, където искаме повече заетост, е, растеж, иновации, изследвания, образование. Добри политически цели, които обаче не се подкрепят непременно от е, целите в Европакта. Ако Двете части е, не могат да се съгласуват е, и са несъвместими, тогава ще имаме проблеми, естествено. И е, много централно значение се пада на европейския семестър. Тук обаче има макроекономическо неравновесие, което трябва да бъде преодоляно. В този смисъл смятам, че Предложенията на Европейския парламент, които целят приоритетно развитие на заетостта и финансовия сектор като индикатор, са уместни. Би трябвало да помислим обаче как традиционните финансови е, ресурси и услуги ще се запазят и същевременно ще се е, обогатят с нови. Когато говорим за европейския бюджет и за европейското равнище, на първо място трябва да поставим и значението на националната политика, на националното равнище, но Именно на това национално равнище трябва да се отразяват и целите на стратегията Европа 2020, т.е. повече иновации, повече изследвания, не толкова средства за селското стопанство, което също е необходимо, безспорно. И отново стигаме до въпроса за финансовите услуги. които ще бъдат тема и на обсъжданията в съвета. Имам предвид е, данъчната политика от една страна, е, общностния, общия корпоративен данък, е, общата основа за изчисляване на на данъка. Всичко това трябва да бъде съгласувано, естествено. Инфраструктурните проекти са много важни, безспорно. От много време говорим за тях и също времено нещата не се развиват много бързо. Е, знаем, че националните средства е, в това отношение не могат е, да се увеличат много бързо. Трябва да се създадат нови източници на ресурси на европейско равнище. Думата на моя сънародник Жан Гобер, представител на Френския сенат. Благодаря, господин председател. Аз искам да споделя с вас това, което вие казахте преди малко. Европа не може вече да а, разочарова. Вие си спомняте Европейската а, Лисабонската стратегия. Тя беше неуспех и нашите граждани вече имат право да мечтаят за нещо, което да се случи. Аз трябва да кажа, че има относителен консенсус консенсус. но въпросът е как да се постигне това. Това е първият въпрос, който си задаваме. До степента, до която може да има различни възможности, различен избор. И разговор, който се води, че някои неща не могат да се постигнат с намаляване на бюджетите, защото това е опасно, защото едни и същи хора плащат. И това са хората, които са в най-затруднено положение. Второ, ако, си, ако възстановяването на економиката стана по най-добрия начин, чрез намаляване на разходите, тогава ще се рециклира дълга и държавите, които ние най-добре познаваме, имат опит в това отношение през последните години. Следователно, трябва да бъдем изключително твърди, и да си зададем въпроса за средствата. Като също така в нашата страна държавата се дезангажира, но ангажира териториалните общности и изисква от Брюксел допълнителна подкрепа за финансирането. Това посочва, че имаме още много дълъг път, за да постигнем равновесието, което се изисква от всички, но както във всяка друга държава, аз мисля, че трябва също така да отправим критика и на Европейския парламент. Когато аз виждам Амбициите, които се а, а, съобщават а, в селско-стопанската политика, а, Франция е много ангажирана с тази политика, тъй като селското стопанство е едно от условията за нашата европейска автономия както и на политиката на сближението на научните изследвания. Аз неодавна бях в един регион, райони. Когато чух а, а, амбициите в инфраструктурата, там се говореше за европейски бюджет. Имаме нужда от координиране. Не бива да се обявяват някакви цели и да се очаква, че ще се намерят средства. Искам, искам искрено а, казвам, че трябва да направим то, за да се избегнат разочара... разочарованието, включително с еврооблигациите, защото ако а, теглим чертата на всичко, което беше направено в миналото, вероятно изненадата ще бъде твърде неприятна. Благодаря, уважаеми колега, уважаеми сънароднико. Да, наистина, инвестициите на в бъдещето всъщност обикновено надвишава това, което е налично, но а, доброто използване на европейския бюджет и представенето на числата наистина трябва да бъдем внимателни. Има един много добър пример. Европейската комисия често казва, че за да се осигури изпълнението на транспортната инфраструктура за, за превоз на хора, стоки, енергията, телекомуникациите. Това са милиарди евро за бъдещите а, години и съответно се смесва и частното финансиране. Естествено, трябва да има такива финанси. Няма смисъл да се, с, да се влага и едно евро държавни средства за финансиране на енергетиката. Е, същевременно обаче трябва да се ангажират държавни пари за подобряване на ефективността. Нещата трябва да бъдат наистина много ясни. И така, господин Негри от е, Комисията по финанси на Люксембург. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че наистина вярно, че фина... Е, фаворизирането на финансирането за... Е, на... на развитието е много важно. Но аз искам да съсредоточа вниманието си върху финансирането на бюджета 2014-2020 година. Виждайки е, ядрената катастрофа в е, Япония, е, също така предвиждат се нови разходи от Комисията по ядрена енергия, проект ИТЕР също се компрометира и възможностите за бюджета до 2020 година могат да бъдат насочени много повече по посока на развитието на възобновяеми източници на енергия и това трябва да се има предвид. Председателя, благодаря, уважаеми колега. Да, наистина това е един въпрос, който трябва да си зададем задаваме във връзка с целите ни за 2020 година. И сега с това приключваме а, госпожа Геркинс, председател на Комисията по финанси и бюджет на а, Белгийската камера. Благодаря, господин <laughs> председател. Може би аз мога да започна изказването си с, с това, че споделям тревогата, която вие е, споделихте с, с, е, във връзка с ангажираността на националните парламенти в европейския семестър, защото ако начина по който една държава пред поставя и реализира своите цели, ако а, тя се сблъска с, с възражения от комисията или от съвета, тогава националният бюджет се а, коригира и това е едно упражнение, което не се вижда толкова а, ясно от нас като парламент парламентаристи, не е съвсем ясно по какъв начин ще имаме възможност да ориентираме националните политики на базата на онова, което идва на европейско равнище. И а, а, ние като парламентаристи това за нас е една тревога, както и за нашите правителства. Всъщност, вие знаете, че ние нямаме правителство и тук е една сложна история. Искам в изказването си да поставя акцента върху ролята, която може да изиграе европейското равнище, същевременно да ръководи и да поддържа националните политики във връзка с с Европейската стратегия 2020 година. Ние виждаме добре, че е необходимо да се преориентира нашата економика от гледна точка на видовите производства, продуктите, които които а, са насочени за устойчиво и екологично развитие. Ще бъде също така а, много важно да се създаде един бюджет, европейски бюджет, който да може да даде тласък на националните економики по посока на инвестиции, които подпомагат научните изследвания, новите економики, но и за транснационални инвестиции, също така е, инвестиции в транспортните мрежи, възобновяемите източници на енергия, други видове строителство. В Белгия, в регионалната политика, ако нямаме тази помощ и тази европейска ориентация, би било ясно, че ще бъде много трудно да се постигнат тези насоки предвид избора на съответната политика, ако не няма тази европейска политика. Е, това наистина ще бъде трудно. Тук економиката на мащаба и трябва също така да работим в тясно сътрудничество и с нашите съседи. В европейски семестър има е, препоръки за економическо управление, препоръки свързани с пакта за еврото, е, за публични инвестиции, за борбата срещу бедността, защото това е също така една от целите на Европа 2020 година. Всички тези е, финансови, тези е, публични разходи да а, се разглеждат като инвестиции. Трябва да се ситуират а, тези разходи в, а, е, в рамката на бъдещето и в тази а, рамка на бюджетни ограничения. Има инвестиции, които трябва да бъдат а, включени, макар че те ще бъдат рентабилни едва след няколко години. Понякога има страхове да се говори за конкурентоспособността на заплатите, конкурентоспособността на разходите, намаляването на публичните разходи, които се поставят на преден план във връзка с различните правила, които се спазват от различните държави. И именно затова мисля, че търговията и политиката между отделните държави и Европейския съюз е една възможност да поясни, да се поясни по-ясно какво се прави, както и принципа за либерализация и също така на публичните инвестиции. Председателя, благодаря госпожа председател и сега всички национални президенти могат да се изказват. Аз имам и други изисквания, но сега ви предлагам да преминем на европейски, към Европейския парламент. При нас е госпожа Берес, която в економическата и комисия отговаря за процедурата за европейския семестър. За разлика от това, което се случва в много други парламенти, тук имаме две комисии. Едната е економическата комисия, другата е бюджетната и парична, по бюджетни и парични въпроси. Госпожа Перес е докладчик в економическата комисия по въпросите за европейския семестър и сега ще ви дам думата. Благодаря, господин председател. Вярно е, че когато сравняваме компетенциите на националните парламенти с тези на Европейския парламент, можем да кажем, че имаме един двояк подход – разделяме нещата на две части. Бюджетът е, разглежда въпроса за растежа и стабилността. Що се отнася до економическите и парични въпроси, на мен ми беше възложено да изготвя доклад по собствена инициатива за проекта Европейски семестър. Това е доклад, който разглежда не толкова нещата по същество, колкото как Европейската комисия може да създаде една добра рамка за дискусии по бюджетите с държавите членки в рамките на европейския семестър и как можем да работим съвместно в тази област. Бяха лансирани редица идеи, както на ниво Европейски парламент, така и в националните парламенти, в опит да се придаде политическо измерение и вече се оформя една картина. В началото на годината, през януари, Европейският парламент изготвя референтен документ. Това е доклад за растежа. Този документ Не е сигурно дали ще се фокусира върху това, което е свършено през предходните години или пък ще дефинира приоритетите за настоящата година, но моето мнение е, че съдържанието на този документ ще включва и двата аспекта. Така или иначе, това е въпрос, който ще продължим да обсъждаме с вас и с Европейската комисия. На базата на този документ съветът, т.е. държавните и правителствени глави, по време на пролетния съвет през месец март ще приемат референтна рамка за бюджетите на държавите членки. Бюджетите на държавите членки ще бъдат, разбира се, предварително определени в програмите за реформи, националните програми за реформи, която всяка държава членка трябва да изготви. И на тази основа ние ще преценим какви са вашите възможности за намеса. Ще се вземат предвид предишните доклади, така че нещата ще са относително фиксирани. Това ви дава определена обща представа. В рамките на Комисията по бюджета на Европейския парламент има един въпрос, който доста дълго се разисква и мисля, че по него можем да работим съвместно в бъдеще. Става дума за това, че след като постигнем съгласие каква да бъде европейската стратегия, да видим по какъв начин бюджетите на държавите членки могат да действат като допълващи, защото очевидно е, че те няма да са достатъчно големи, за да могат да допринесат за постигането на всички цели. Когато говорим за, за научно-изследователската и развойна дейност, ние знаем, че това е област, в която трябва да се фокусираме, ако искаме да имаме успех в бъдеще преговорите за европейския бюджет ще имат предвид онези области, на които даваме приоритет. Но ако бюджетите на държавите членки се фокусират върху различни приоритети, това несъмнено ще доведе до трудности. Струваме се, че кризата която преживяваме в момента и причините, които ни накараха да възприемем европейския семестър, изискват един публичен форум, на който да могат да се обсъждат основните въпроси, свързани с вземането на политически решения. Ние трябва да видим по какъв начин европейският бюджет може да бъде обвързан с бюджетите на държавите членки. И бих искала да благодаря на председателя Ламасур за това, че ми даде възможност да взема участие в тази ваша среща по именно този въпрос. В настоящия момент Европейският семестър е само една а, формална структура за един дух, който съществува във всички държави членки. И от а, тази среща зависи каква роля ще му бъде отредена в бъдеще. Нашата работа не е само да създаваме бюрократични структури или някакви шапки, а по-скоро да предадем политическа динамика, като координираме нашите бюджети трябва да се обсъждат въпросите публично, в едни рамките на публични форуми, защото иначе ще има отрицателни ефекти върху демокрацията. Това исках да кажа, господин председател. Благодаря, Първанш. Всички разбират много добре, че с тази процедура на европейския семестър се въвежда нещо съвсем съвсем ново. Бюджетните проекти е, на национален мащаб ще бъдат подложени на един дебат, обсъждане и оценка в Брюксел. Но внимание! Именно в Брюксел, но не от Брюксел. Това означава, че не комисията или Европейския а, парламент, а, не те ще. А, не те ще е, съдят какъв е вашия бюджет. 27 министри на финанси ще се съберат и ще обсъждат своите бюджети. Комисията естествено има становище, но самите министри ще решат тук не става въпрос за решение на общностно равнище. Това е общо разглеждане на националните бюджети, но там според мен се там, където има политически проблем, е, че ако няма официална намеса от страна на парламента и от националните парламенти, не може да има публичен дебат. И насоките, които ще проистичат от Европейския парламент, съвет или от заседанието на европейските финансови министри, това ще бъде нещо, което не може да бъде е, същото, както е, насоката, която би могъл да даде един парламент. И именно това е, е сърцевината на демокрацията. Струва ми се, че ние трябва да се опитаме да видим как бихме могли да а, коригираме, да запълним тази пропуск, тази празнота, да възстановим равновесието чрез един парламентарен дебат. Аз виждам тук един документ, който се отнася за вас, който е изготвен от службите на Европейската комисия. Тук в една таблица е дадена една ОС от януари до юли какво се прави по време на Европейския съюз. Това е шокиращо. Човек не може да си го представи добре. Както каза Перванш Берес, това започва с една годишна анкета на Европейската комисия за растежа. След това има някакви насоки за а, а, на а, финансовите министри, след това в Европейския парламент. А, а всъщност не става въпрос за нашия бюджет, става въпрос за вашите бюджети. След това има един, една среща на върха в, през март и в средата на април във всяка държава се а, приема национална програма за стабилност и сближаване. Но, но това вероятно се прави от националните парламенти, но това е всъщност малко късничко, защото Европейския съвет вече е провел дебата и ние се сблъскваме, може би, с един проблем, който може да се окаже много сериозен, защото виждаме, че ако няма голям публичен дебат в нашите парламенти върху този голям избор, който се прави при закрити врата, тайно от нашите управници, в този момент публичното общественото мнение може да се разбуни. Тук може да се окаже, че има някакви такива а, по популистски мерки да се раздават пари. Ако можеше това да се направи, може би ще бъде добре, но не е такъв момента. Още от самия му първи момент трябва да започне да се работи, защото самата процедура задава условия за една прозрачност и всеки парламент трябва да изиграе своята роля. Аз имам нови изисквани, нови заявки, а също така и нашите а, евродепутати също искат думата. Ние всички сме равни. Сега ще дам пред думата на господин Нито Адриан, заместник-председател на комисията на Камерата на представителите. Благодаря, господин председател. Искам да подчертаем, че сега сме по средата на пътя, по средата на европейския семестър и днес ние обсъждаме междупарламентарната координация по бюджета. В неодавна проведения дебат в Европейския парламент за Европейския семестър установих, че има някаква конституционална ревност между парламентите и правителствата, що се отнася до този европейски семестър. Именно по тази причина днешния дебат може да допринесе ефикасно за подобряване на економическото управление в Европейския съюз, ролята на националните парламенти не беше спомената в началото на европейския семестър, както стана дума вече. Както каза колегата от Италия по-рано, целта на стратегията 2020 са включени в националните програми за реформи, както и в националните програми за стабилност и сближаване, които ще бъдат представени на Европейската комисия през този месец. 2011 е първата година, през които тези две програми трябва да бъдат а, сближени. Преди те бяха нещо съвършено отделно. В а, Румъния до края на май румънското правителство трябва да представи фискалната бюджетна стратегия за 2012-2014. Този документ се изготвя от правителството съгласно закона за фискалната и бюджетна отговорност и е първата стъпка в дебата за бюджетните показатели, преди да се стигне до националния парламент. Тази стратегия определя средносрочните тавани по някои пера, като се определят фискалните принципи и правила, свързани с бюджета и неговото управление. Независим орган, така наречения фискален съвет, който се създава съгласно същия закон, който споменах, трябва да подкрепя дейността на парламента и на правителството при изготвянето на бюджетната политика в дух на прозрачност, на устойчивост на публичните финанси. Фискалната бюджетна стратегия, заедно с проекто закона за определене на бюджетните показатели за 2012 трябва да се обсъдят в парламента на Румъния в края на май, началото на юни. На този етап ние можем да проверим в каква степен целите на стратегията Европа 2020 намират отражение в бюджета в синергия с европейския бюджет. В рамките на еврозоната най-разпространената парламентарна практика по бюджета е провеждането на ориентировъчни дебати през пролета. Но в съответствие с процедурата на европейския семестър, ние установяваме, че одобряването на националните програми за реформа, както и за националните програми за стабилност и сближаване, изискват съвместна дейност от правителствата и комисията, която представя препоръки. Ролята на националните парламенти не беше предвидена в процедурата за първи европейски семестър. Парламентарният дебат създава рамката за целия процес. Предложението ми е да се ангажират европей... националните парламенти в Европейския семестър още от февруари, след представянето на националните програми. Този дебат, всъщност това е предложение за Румъния. Знаете, че всяка страна си има собствени правила. Анализа на секторните политики в програмите трябва да се разгледа в специализираните комисии на националния парламент. Това исках да споделя. Много благодаря за тези конкретни предложения. Можем да отговорим след това. И сега ще дам думата на господин Свен Ерик Букт. Не знам точно как да произнеса името. Букт.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 Аз съм от комисията по финанси, както колегата, който... Съм от комисията по финансите, както другия шведски колега. Тук нашата, нашата практика е много добре известна. Както знаете, имаме едно, едно ограничително виждане във връзка с бюджета. Трябва да се подчертае нашите мотиви, тъй като се намираме в е, трудни времена в повечето държави, е, членки на Европейския съюз, с драстични урязвания на бюджета, с, с е, средствата, които могат да бъдат изразходвани. Необходимо е държавите да финансират системи с намален бюджет, с намалена работна заетост, и ние сме на кръстопът, на един критичен кръстопът. Има реакции в Европа, естествено, но и в целия свят. Това е една година, която е драматична. Ние виждаме хора на улиците в трети страни и също така и в Европа има хора, които демонстрират и протестират. Европейския проект следва да фокусира вниманието върху европейските граждани. Също времено ние не можем да избегнем ам, нашите задължения. Координирането е едно добро предложение. Много хора говориха по този въпрос, но ние трябва да направим по-ефикасна нашата дейност и също така трябва да се съсредоточим, да ускорим работата си в дадена сфера и да сложим спирачки в друга сфера, да ускорим грижите си по работната заетост и да сложим спирачки малко в трансферирането на фондове. Не можем да залагаме държавите в категории, първа категория и втора категория. Не можем също така да правим разграничения между хората, които имат работа и които са безработни. Необходимо е нашия приоритет да бъде основа, независимо от това какви, каква е политиката. Нямаме извинение да бъдем пасивни. Трябва да имаме по-добри условия за работа а, ясни правила, образование, инвестиции в новите технологии, в инфраструктурата и особено в трансграничната инфраструктура. Ние трябва да имаме политика за ефективно стимулиране, защото финансовите политики следва да бъдат добре управлявани. Необходимо е да се инвестира, за да може да се и да имаме подкрепа в трудни времена. И, а, и инициативите на общностно равнище са да се, се създаде общо законодателство за а, финансовата сфера която беше доста либерална и мисля, че европейските граждани ще трябва да плащат отново е, сметката. Мисля, че също така трябва да се постигне е, едно равновесие между националната компетентност. Е, също така трябва да се обърне внимание на проблемите на социални, в социалната сфера на европейско равнище. Европейски съюз не трябва да бъде федерация. Това е проект за сътрудничество. Ние трябва да участваме в този проект за сътрудничество, който а, не предизвиква а, раз раздразнение и политиката на работна заетост трябва да бъде алфата и омегата на нашата работа. да, ние сме съгласни. Ласло Шуриян от Европейския парламент. Искам да направя няколко кратки коментара. Искам да отговоря на казаното вече от предишните оратори. Когато се организира днешната среща, ние си мислехме за тази среща като на някакво задължение, по-скоро като на среща, която има определен смисъл – когато говорим за научните изследвания и иновациите и за нуждата от изразходване на повече средства за тези цели, аз напълно подкрепям а, вашите чувства в това отношение и че трябва да бъдат заделени средства от Европейския съюз, за да можем да постигнем по-добри резултати. Защото научните изследвания, развойната дейност е сфера, в която европейския е, бюджет може да бъде по-полезен, отколкото националните. Държавите членки и Европейския съюз е, трябва да изразходват е, адекватни средства в тази сфера, но ние не можем да се съревноваваме с САЩ, нито с бързо развиващите се економики, като тези на Китай и Индия. Затова, ако можем да обединим нашите ресурси, нашите силни страни, можем да постигнем реални, сериозни резултати. Не зная дали държавите членки ще са съгласни да признаят това, което вече се разбира, че ако имаме една обща селско-стопанска политика, която води до по-добри резултати, отколкото фрагментираните политики, които се конкурират помежду си, защо това да не може да въжи и за научните изследвания. На следващо място искам да се спра за изваждането от експлоатация на атомни електроцентрали и средствата, които са необходими за целта. Говорим за електроцентрали, които в сегашния си вид – са непосредствена опасност не само за съответната държава членка, в която се намират, но и за съседните държави. Това оправдава бюджета за а, такава цел и а, следва да имаме предвид какъв да бъде размера на този бюджет, какви суми ще са необходими. В рамките на нашия бюджет ние говорим не за някакви скромни суми, за разработването на възобновяеми източници на енергия. Ние искаме да насърчим развитието на тази сфера. Когато говорим за атомна енергия, ние имаме различни виждания. Има някои държави членки, някои политически сили или политически групи, които считат, че атомната енергия е изключително опасна и че трябва да я обърнем гръб. Но има други страни и други политически групи, които считат, че зависимостта в сферата на енергетиката на Европа трябва да бъде намалена, а ние нямаме кой знае какви альтернативи, освен атомната енергия. Когато говорим за възобновяемите източници на енергия, трябва да продължим дебата по тях и в бъдещия програмен период да продължим да оказваме подкрепа за развитието на този сектор. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, уважаеми колеги. И сега се връщам отново към, държа... към националните парламенти. Давам думата на Лесия Олеховска от Палския парламент. Благодаря. Уважаеми дами и господа, уважаеми дами и господа, Полша все още е на мнение, че това, което е важно за бюджета на Полша и на Европейския съюз, е в сферата на регионалната политика. Тази политика допринася за развитието на регионите, затова всяка държава членка трябва да определи ясно своите приоритети на базата на нуждата в регионите на съответната страна, разбира се, като се вземат предвид целите, заложени в стратегия Европа 2020. Ние трябва да подкрепим иновациите, съвременната инфраструктура, транспорта, информационните и комуникационни технологии, както и развитието на културния и на творческия потенциал. Региони, които се нуждаят от специална подкрепа и които са пострадали сериозно от финансовата и економическа криза, следва да получат подкрепа. Ние считаме, че Европейския социален фонд трябва да съставлява важна част от политиката за сближаване. Според Полша трябва да продължат дискусиите относно бъдещото финансиране на бюджета на Европейския съюз. По наше мнение, Сегашната система на собствени източ... приходоисточници често се счита за непрозрачна и твърде сложна. Що се отнася до дебата за европейския бюджет, той трябва да се фокусира върху структурата на бюджета, а не, както обикновено, за размера на бюджета всички нови потенциални собствени ресурси трябва да се генерират възоснова на принципа на споделяне на тежестта, особено, що се отнася до богатството на отделните държави членки. Ние сме а, против а, идеята за налагане на нови европейски данъци или такси. Ние ще се противопоставим на нови е, източници. Например, от е, е схемата за търговия с емисии. Това е виждането на Полското Министерство на финансите. Благодаря, госпожо. И сега давам думата на госпожа Вутърс от Камерата на бългийските представители. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Говорим най-вече за координирането на бюджетите на държавите членки. Тревожа се обаче поради известна изолация и игнориране на националните парламенти. Нека да погледнем какво става в Белгия. От дълго време нямаме правителство, имаме само служебно правителство. И какво ще стане, ако се стигне отново до избори? Как едно служебно правителство може на практика да определи е, политиката ни по отношение на финансите и в бюджетната сфера за следващите години. Става дума за финансовата рамка, е, за рамката е, по отношение на социалната и економическата политика. Питам се как стоят нещата в другите държави Възможно е при вас нещата да вървят по-добре. До края на април би трябвало да представим планове за реформи, планове за стабилизиране на економиката. Би било много добре, ако можем да получим една справка и един преглед на ситуацията в всички държави членки на Европейския съюз. Защото на практика като че ли е, една голяма част от социалната и економическата политика са предварително определени без парламента да се произнася по тях. И затова е, си мисля за месец юни, когато нашият министр-председател, нашия министр на финансите ще трябва на практика да одобрят тази рамка, без да са я е, подготвили и без да са успяли да кажат какво мислят за нея. Смятам, че това е необективно, нереалистично. Ето, ако вземем само една е, единствена страна в Европейския съюз, е, в която да кажем, да се подготвят е, планове, рамки, които след това да се окажат неприемливи. Как ще реагират? Е, как ще реагира финансовия пазар? Дали това няма да доведе до нов срив в съответните държави членки или в една определена държава? дали е, това няма да доведе до нови сътресения. Затова смятам, че на всяка цена националните парламенти трябва да бъдат включени много активни. И то не само националните парламенти. Нека отново вземем за пример Белгия. Една голяма част от плановете се определят на регионално равнище в регионалните парламенти, не на федерално равнище от федералния парламент. Така че и регионалните парламенти трябва да участват. Става дума най-вече за иновации, за научни изследвания, инфраструктура и така нататък. Ето, това са моите тревоги и те са много съществени. Много ви благодаря, госпожа председателя Мота Пинто на, Португа... от португалския парламент. Имате думата. Е, Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да кажа, че тази първа година, в която се прилага европейският семестър, не се оказа лесна за моята страна. Едва ли е нужно да го казвам, Разбира се, това не е свързано с европейския семестър, но проблемът с координацията на националните бюджети ще се окаже доста сложен. Има многообразие от предложения, които се обсъждат в съвета, без да се представят в парламентите. А това всъщност беше и причината на последната политическа криза в Португалия, което доведе до падането на правителството през март на тази година. Разбира се, това не е свързано с европейския семестър, но е въпрос, който може да бъде решен в бъдеще от европейския семестър. Тази година Португалия изпита огромни трудности поради дисбалансите, които бяха се натрупали, особено по отношение на суверенния дълг. Ситуацията е подобна на тази в доста други европейски страни, но в моята страна това е проблем, който е малко по-широк и който не може линейно да бъде обяснен или пък да бъде решен само чрез предоставянето на финансова помощ. Страната има проблем с банките, с финансирането на балона на недвижимите собственост. Има много трудности, които преживява Португалия, които са свързани с финансите и че няма адаптиране и истинска консолидация в съответствие с темповете на растеж. В Португалия предстоят избори след месец-два. Надяваме се, че в резултат от тези избори ще се получи подкрепа за консолидирането на бюджета. На първо място ние трябва да намалим дълга, да възстановим баланса в економиката, да се фокусираме върху области, които ще допринесат за растежа в бъдеще. Важното за нашия дебат тук по въпроса за европейския семестър е да видим какви са причините, които са довели до проблемите в парламента на Португалия не беше е, прията програмата за налагане на бюджетни ограничения е, и причината за това е, че тази програма не беше представена предварително на е, обществеността в Португалия и беше прията, така да се каже, тайно. Разбира се, ситуацията беше спешна, тя трябваше да бъде бързо договорена и мисля, че това, което вие казахте в встъпителните си думи, е вярно, че от самото начало трябва да бъдат ангажирани националните парламенти. В момента това, на което сме свидетели, е наблягане на аргумент, който се лансираше, когато обсъждахме въпроса за пакта за стабилност и е, растеж. Имаме национални програми за стабилност и изближаване. Въпросът е дали те да бъдат представени преди или след като бъдат договорени. Мисля, че те трябва да се представят предварително, за да е ясен какъв ще бъде ефектът им върху бюджета за едните години и тези аргументи да се използват при воденето на преговори. Това, което наблюдаваме сега е, че ако мерките са недостатъчни, тогава трябва да бъдат внасени корекции Дебатът обаче показва, че тези мерки не са достатъчни. Ролята на националните парламенти следва да бъде засилена. Те трябва да участват в договарянето на националните програми и приоритети. В Португалия ролята на парламента беше доста отслабена и се надявам, че в тази област Европейския парламент би могъл да ни помогне. Европейския семестър се надяваме да доведе до един регулярен системен подход за координиране на бюджетите на европейско ниво, но трябва да има и по-голямо политическо ангажиране на националните парламенти в дефинирането на средносрочните и дългосрочни стратегии. Министрите на финансите от различните държави членки подготвят процесите, които ще са в ход през годината, и които имат отношение към бюджетите и тук трябва да бъдат ангажирани националните парламенти и то предварително. По този начин най-добре ще избегнем старите грешки от миналото. Разбира се, правителствата често преговарят без да са говорили с гражданите, нито парламентите, често зад закрити врати. Благодаря. Ние ценим е, отправеното от вас е, послание. Оценяваме, че вашата държава е изправена пред економически трудности. И сега ще се върнем към Европейския парламент. Госпожа Трюпел. Благодаря, че ми давате думата. Искам да а, е, започна с цитат от Мартин Лутер Кинг I have a dream. Имам мечта. И много се радвам, че ние проведохме тази обща среща на парламентаристи от много различни държави и а, от една страна и ние, които сме от различни групи на Европейския парламент, защото ние смятаме, че това е една добра възможност, за да определим какви са нашите общи интереси. Ние в ежедневния си живот сме а, свикнали с а, играта на антагониза между националните парламенти, националните власти и лошия Брюксел. Не може да се продължава така, защото от политическа гледна точка няма да може да се справим с големите предизвикателства. Затова е много полезно, когато се опитваме да идентифицираме общите интереси, да, да разгледаме и а, глобалната ситуация. Ако ние в Европа не можем да разберем, че трябва да действаме за заедно, за да се справим с глобалната ситуация, с Штатите, Индия, Бразилия, Китай тогава наистина сме изправени пред големия риск да се окажем губещи. И именно за това, може би, можем да определим общите ни интереси. Обикновено става дума за европейската конкурентоспособност и винаги тук като, председател, като представител на зелените в парламента, конкурентоспособност означава с економически връзки, високи технологии, устойчивост, нови продукти за вътрешния пазар и за световния пазар. Когато говорим за стратегията Европа 2020 година, мисля, че и на национално, и на европейско равнище имаме общ интерес да инвестираме в образованието, да инвестираме в талантите, в научно-изследователската дейност. В противен случай няма да бъдем готови за новите, новата ера на конкурентоспособността. И когато разглеждаме интересите си в политиката за сближаване и в селското стопанство, има много причини, ако искаме искаме да изпълним целите, ние трябва да преформатираме селското стопанство, да го направим а, устойчиво. А, е, голяма част от европейския бюджет и от националните бюджети се посвещават на това, но има и политически цели, в които можем да очертаем общи интереси. Искам да се спра на проблема за собствените ресурси в европейския проблем. Аз знам, че това е един деликатен въпрос и не е лесно да а, се убедят слушателите. Искам да, си, да ви дам обаче моите доводи. Собствените ресурси, като например данъчното облагане върху емисиите въглероден диоксид, е, върху други емисии, това би могло да допринесе много в бюджета на Европейския съюз, тъй като повечето от тези данъци и такси са трансгранични. мисля, че в период на криза ще се разбере, че това е много добра идея, защото още от самото начало на европейските договори собствените ресурси са залегнали в договорите, но ние просто трябва да им придадем нов животи, каквото и да обсъждаме на техническо равнище за европейския бюджет, всъщност става въпрос за политически ресурси, дали има политическата воля да дадем на европейската конкурентоспособност и на стратегията Европа 2020 година един нов тласък, ако не сме готови на равнище европейск, на, на национално равнище, равнище няма да успеем. Ние трябва да постигнем общо разбиране за това какво всъщност е поставено на карта и ще завърша с това, с което започнах. I have a dream. Имам, е, имам една мечта. Благодаря, Хелга. Ние е, се присъединяваме към вашата мечта. И сега Литовския парламент е представен господин е, е, Благодаря ви, господин председател. Ние в Литва се радваме на силен парламент и на силна комисия по европейските въпроси. В тази комисия са представени и е, председателите на бюджетната комисия, на економическата комисия и на други особено важни комисии в парламента. Особено когато трябва да подготвим национални програми от особено голямо значение, се събираме и съгласуваме целите. По този начин работихме и във връзка с задачите ни, проистичащи от европейския семестър. Подготвихме и насоките на национално равнище, параметрите, които бихме желали да постигнем до края на годината. И сега очакваме вече реакция от страна на правителството Тоест, очакваме проект за програма на правителството. Ние не сме в еврозоната, но участваме в проекта Европакт Плюс. Тоест, бихме желали да участваме в координирането на данъчната политика. Естествено, че е, ни се ще колкото е възможно по-бързо да изпълним мастрикските критерии и да се присъединим към еврозоната. През 2008 година бяхме много близо до целта, но за съжаление не успяхме. Економическата криза ни попречи и ни отдалечи от целта членство в еврозоната. В момента изпълняваме една програма за економии в публичния сектор. Една голяма част от разходите бяха съкратени. съкрещенията са драстични, най-вече в сферата на социалната политика. Но това е в унисон с нашите цели в контекста на европейския семестър. Що се отнася до целите на финансовата ни политика, трябва да кажа, че междувременно вече сме обсъдили всички цели, проистичащи от е, Европейската стратегия Европа 2020, включително и налагането на и въвеждането на допълнителни данъци но о, всичко това, което е записано в стратегията, е, би трябвало да бъде придружено и от конкретни препоръки на комисията. Така че аз се надявам в скоро време да обсъдим една много по-широка програма. Господин Мелдър, ако няма други заявки за изказвания. Да, сега може би да дам думата на вас. Аз няма да правя заключение, това ще го направите вие, господин председател. Искам да кажа нещо във връзка с казаното от Елга Трюпел, че има разлика между членовете на парламента, от националните и от Европейския парламент. Но все пак ние сме хората, които трябва да решаваме какви да бъдат разходите на Европейския съюз. Ние ми нямаме думата за собствените ресурси на Европейския съюз. Ако погледнем въпроса в миналото, ще видите, че това беше най-спорният въпрос. Не мисля, че сега е подходящ момента. Ние трябва да следваме набраната инерция. Имаме за една страна от 1984 година специален регламент. Става дума за възстановяване на средства на една от страна. Ако имаме такова правила, ние трябва да, правило трябва да го прилагаме към всички останали страни, които се намират в сходна ситуация. Имаме Лисабонския договор, обаче, който ясно заявява, че Европейския съюз трябва да има собствени ресурси и европейското сътрудничество не се счита за пряк принос от държавите членки, а независим източник на доходи. Националните парламенти са тези, които трябва да решат. Системата към момента е напълно неразбираема. Никой не разбира как действа тази система. Само Европейската комисия е наясно. Всичко това е много сложно за нас. Трябва да имаме друга система. Европейски данъци не могат да бъдат налагани. От 1952 година до 1999 ние имахме система и цяло разчитаща на собствени ресурси на базата на съществуващи данъци. Аз не виждам причина защо тази система да бъде възстановена. По този начин ще избегнем всякакви отрицателни коментари за европейски данъци. Никой не говори за нови европейски данъци. Става дума само за независими източници на финансиране на базата на вече съществуващи данъци. Благодаря, уважаема, уважаемия колега. Мисля, че дойде момента да приключим нашата работа. Аз няма да правя заключения, по-скоро ще ви предложа е, един една пътека за бъдещето, за бъдещото развитие на събитията. Ние много добре разбираме, че всички сме в една и съща ситуация. Ние сме фалирали. Това ни дава обаче известни предимства. Трябва да бъдем творчески настроени, трябва да изоб... бъдем изобретателни. Ние сме в ситуация, при която някои държави повече от е, други държави имат, помощ, имат нужда от помощ. И също така в нещастието европейската семейство продължава да съществува. И на нас ни се дават цели а, е, а, е, понякога, за да можем да се справим с заболяването, понякога, за да финансираме бъдещето. И въпросът е как ще се опитаме да работим по най-добрия възможен начин заедно. И това е целта на тази среща. Искам да ви благодаря за много конкретните, много положителните изказвания от двете страни. Какъв е графика в момента? 20 април Европейската комисия, т.е. другата седмица, ще внесе проекто бюджета на Европейския съюз за 2012 година. Не знам какво ще се държа той. Аз мога да, да се осмеля да направя предвиждания а, за някакъв растеж от плюс 0 или минус 0. Колегите ми от Европейския парламент се смеят, но ще видим кой ще се смее следващата седмица. И така, след това, в много парламенти е, на национално равнище се води дебат по бюджета, е, по стабилността, по растежа. Освен това, на 29 юни Европейската комисия ще сложи на масата за първи път своите предложения за бюджетната рамка а, за европейския бюджет за 7 години от 2014 до 2020 година. И също така едно предложение за вземанията. Повече от колегите повдигнаха въпроса за вземанията, които финансират европейския бюджет. Всъщност, вие го финансирате чрез данъците, които а, определяте. И това се прави при едни доста непрогра... непрозрачни условия. Ние вече говорихме за това преди миналата година, ще говорим и тази година. Значи, на 29 юни това ще бъде публиковано. Това ще бъде предложението на Комисията за финансиране на европейските политики, както и програмите Европа 2020 година, естествено европейските политики, политиката за развитие, външната политика, селско-стопанската политика и всичко. През есента във всички парламенти а, ще се гласува годишния бюджет. Същевременно финансовите министри, които се събират а, в рамките на ЕКОФИН или на Европейския съюз, ще а, оформят а, и подробностите, свързани с Европейския семестър. Европейския парламент ще е допринесъл а, за тези размишления с доклада на госпожа Берес, която участва в нашето заседание, която изслуша вашите становища, която разбира се ще ги вземе предвид. И аз предполагам, че във всяка от нашите държави ще е, се проведе някакъв обмен на мнение между Европа правителството и парламента, за да се види как ще се вмести всеки национален парламент в европейски семестър. Така предполагам, така четох, че в някои държави това започва да се прави. Има някакви преговори, разговори с изпълнителната власт. И това ще трябва да се случи по време на второто полугодие на тази година. Струва ми се, че ще бъде полезно по време на второто полугодие на тази година да имаме нещо като обсерватория, като наблюдение за това какво се случва във всеки национален парламент по подготовката на европейския семестър. Първи европейски семестър ще бъде в 2012 година. И във втората половина на годината, на тази година, това ще бъде по време на полското председателство и предлагам заедно с нашите полски приятели да видим как те или ние заедно можем да организираме тази обсерватория, която ще събира информацията, постъпваща от всички държави, от всички национални парламенти, за да видим как ще може да се организира очак, е, участието на всички държави в рамките на всяка отделна държава. След това стигаме до началото на 2012 година, след една година. И въпроса струва ми се, който трябва да си зададем. Аз така просто подхвърлям идеи, които вие да обмислите. Струва ми се, че трябва да обмислим възможността да още в началото на следващата година да имаме една истинска среща на а, представители на финансовите комисии на националните парламенти, за да може наистина да се впуснем по същество в една а, размяна на мнения, не само както днес с общи впечатления по процедурата, по-скоро да се задълбочим по същество в проблемите на базата на документи, които ще изготви Европейската комисия в началото на първия европейски семестър. Предвижданията за растеж, общите характеристики за растеж в, в Европейския съюз, които ще бъдат публикувани от комисията през януари, когато а, комисията ни даде всички економически хипотези и а, до края на март, когато ще се проведе Европейския съвет, който ще зададе основните задачи. Предполагаме, че в нашите държави ще има национален дебат, но може би трябва да се предвиди едно, една среща от този вид, под председателството на Дания. казал го пред представителите на Фолкетинг в този формат или в някакъв друг формат. Но важното е да се срещнем, за да може да обменим становище и да реагираме заедно на това, което се казва от комисията. И също така в нашия обмен на мнение и в нашия дебат трябва да се въведе понятието за съдържанието на бюджета. Много от от вас казаха, че всички правят усилия, но и също така Европейския парламент трябва да се опита да прави економии от европейския бюджет. Да, и сте прави, защото вие финансирате този бюджет. Това го правят вашите финансови министри, пряко по отношение на нас. Същевременно обаче ние се опитваме тогава, когато изразходваме средства, да финансираме бъдещата политика. Много от вас казаха, да, струва ми се, че а, а, бюджета на Европейския съюз трябва да се съсредоточи повече върху селско-спанската политика, други настояват за инфраструктурата или за други неща. И трябва да си кажем след тази размяна на мнения, всеки да може да внесе в, в собствения си бюджетен дебат измерението на европейското семейство и да остане с впечатлението, че не е сам има и други, има едно цяло семейство, което може да ми помогне или пряко, или не пряко, а докато ние в Европейския парламент ще можем много по-добре да се занимаем и да решим националните проблеми. Тук не става дума само за това всяка държава да изтегли от европейския бюджет това, което е внесла, а по-скоро да решим как бюджета да обслужи по-добре интересите на моята държава и на европейската общност. И ако може да организираме една подобна среща и да направим така, че ако тази среща е успешна и интересна, този европейски семестър да се окаже една полезна инициатива. Това, което разбрахме много добре, е, че нашата грижа от името на Европейския парламент е да бъдем полезни за всички. И ако ние осъзнаваме, че подобни срещи биха могли да бъдат полезни и е, да се провеждат всяка година, тогава вече ние ще можем да се възползваме от подобните срещи, от подобни срещи да си обсъждаме помежду а, многогодишната рамка на европейския бюджет и как тя може да бъде Финансирана. Това е една тема, тогава когато ние постигнем споразумение между правителствата, вие имате последната дума като парламенти, но колкото повече работим а, заедно и колкото по-рано, толкова по-добри ще бъдат окончателните резултати. Много колеги повдигнаха въпроса за финансирането на европейския бюджет. Днес той се финансира от национални вноски. Нашия колега Мълдър каза, че Европейския парламент не може нищо да се произнесе по а, по а, а, вземанията, но това никой не може да го реши. Това е а, е, задължителен разход. Е, европейск... А, е, националните парламенти а, гласуват задължително а, националната вноска и те не могат да намалят и с едно евро а, вноската. Това се решава при закрити врата от финансовите министри и от хора, които правят сметките и а, това се записва в 9 страници на Official Journal. Това е не демократично. Там няма един а, е, избран служител, защото е, вноските е, на отделните държави са фиксирани и никой не знае, не може да се продължава така. И именно подобни теми трябва да обсъдим заедно. Европейския бюджет, е, това са много пари, които вие плащате. До този момент на тази тема не е имало публичен дебат. Ние говорим в Европейския парламент, но в държавите членки няма публичен дебат. Това е оставено на е, финансовите министри и на техните сътрудници. След кризите, които избухнаха и в ситуацията, в която се намираме всички, във всичките държави, с задължението да харчим по-малко и да харчим по-добре, трябва да измислим нови методи на работа. Ние сме граждани, ние трябва да направим така, че е, е, недостатъчните средства да бъдат добре изразходвани, а, е, прозрачно, на базата на решение на всички. Така че окончателното решение е ваше и вие ще имате последната дума. И така, уважаеми колеги, благодаря за това, че участвахте в това упражнение. Благодаря, че така за богатия ви а, принос. Искам да останем в а, а, връзка чрез а, съответното председателство на ротационен принцип. Благодаря на всички и добър път обратно по а, родните ви места.